La seduta aperta. Откривам заседанието. Синьори депутати. Добро утро, почитаеми дами и господа. Вчера британският парламент с голямо мнозинство гласува против а, договора за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Със съжаление отчитаме резултата от изборите, но това е волята на мнозинството от политическите сили в британския парламент. Трябва да разбираме положението правилно Политическите сили гласували против имат различни мотиви. Някои от тях са против защитния механизъм за ирландската граница, други са против излизането на Обединеното кралство и искат митнически съюз с Европейския съюз. Все още няма яснота и излизането на Обединеното кралство се доближава до излизането без а, без договор, но тази ситуация още не е настъпила. Има различни положителни а, тенденции. Някои а, са за а, намирането на решение за оставане, други са за напускането, възможно най-скоро на Великобритания на Европейския съюз. Ние от наша страна сме готови да работим за бъдещите си взаимоотношения с Обединеното кралство. Британското правителство ще трябва да промени своите червени линии. Ние сме отворени за преговори. Имаме доверие на нашия главен преговарящ Мишел Бърния, който до сега много умело води преговорите с Обединеното кралство. Ако не е възможно да се постигнат амбициозни цели, ще имаме неорганизиран, но оттегляне на Обединеното кралство, за съжаление на всички страни. Но ще, го, ще работим за добрата подготовка и на този сценарий. Това е позицията за сега на Европейския парламент. Това е важно, разбира се, за британците в Европейския съюз и европейските граждани в Обединеното кралство. Те страдат от неустановената ситуация, ще бъдат първите жертви на неорганизираното оттегляне на Обединеното кралство. Разбира се, те трябва да подкрепят своята родина. Също така ще се застъпваме за не настъпване на твърда граница между Северна Ирландия и Република Ейре в полза на търговията и промишлеността. Всички, които участваха в този процес, показаха, че са единни. Европейският съюз в тежка ситуация показа, че е способна на единство и съвместни действия. Iniziamo ora il dibattito sul... Сега започваме с разискванията с изявленията на съвета и на комисията. Госпожа Малания Чот ще говори от името на Европейския съвет. Господин председател, почитаеми депутати, през ноември миналата година Европейският съвет одобри споразумението за отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Европейският съвет също така одобри политическата декларация, съдържаща основата за бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Обединеното кралство. И посочи, че съюзът е изпълнен с решимост да запази максимално тясно партньорство с Обединеното кралство в бъдеще – този резултат не би бил възможен без единството, споделените цели и отговорност сред 27-те държави членки на Европейския съюз и също така европейските институции. Днес, като тук що научихме какъв е бил резултат от историческото гласуване в Британския парламент, можем само да съжаляваме за този резултат това прави по-вероятно отеглянето на Обединеното кралство да бъде дезорганизирано. Това има сериозни последици за всички нас, но най-вече за Обединеното кралство. Преодоляването на тези последици изисква несъмнено отново да бъдем единни, ние всички държавите членки, да споделяме едни и същи цели и отговорност. Това въжи и за европейските институции. Когато следихме дебата в Обединеното кралство от всички страни на политическия спектър, трудно е да посочим една единствена причина за този резултат. Този резултат, разбира се, не е края на играта. но ясно е, че няма да има предоговаряне на споразумението. За това трябва да сме готови, когато правителството на Обединеното кралство внесе пояснение какво означава този резултат за ратификацията в Обединеното кралство и какви ще бъдат последващите стъпки. Европейският съвет нееднократно е приканвал Европейската комисия, Европейския парламент и съвета да предприемат последващи стъпки. Ние ще продължим с процеса на ратификация в Европейския съюз. За това с удоволствие споменавам, че миналата седмица съветът одобри своето решение за подписване на споразумението и одобри своето решение за финализирането му и за сключването му отговорността за гарантирането на ратификация от страна на Обиденто кралство продължава да бъде отговорност на британското правителство. Но ние трябва да изчакаме финализирането на процеса на ратификация в Обиденто кралство. Съдържанието и графика обаче все още съвсем не са ясни. Затова трябва да продължим подготвителната ни дейност за всички възможни сценарии, включително и сценария за липса на споразумение. Ние не искаме такава ситуация, но ние ще бъдем надлежно подготвени и за тази възможност подготвеността към Брекзит и отчитането на всички сценарии за това са изключително важни на нивото на Европейския съюз и на нивото на държавите членки. Вече се изгражда здрава основа за това. Това, разбира се, означава допълнителна законодателна дейност на тази финална права на мандата на Европейския парламент и други институции, но ние сме убедени, че европейските институции ще бъдат на висота. Председателството с вашето сътрудничество е изпълнено с решимост да подпомогне предприемането на необходимите мерки. Благодаря ви за вниманието. La parola ora al vicepresidente della Commissione europea, Franz Timmermans. Думата има Франс Тимерманс, заместник-председател на комисията. Господин председател, Уважаеми депутати, гласуването с нощи в британския парламент беше ясно. Отхвърля се споразумението. Сега трябва да мислим за пътя напред. Комисията съжалява за отхвърлянето на споразумението, както каза и представителя на съвета, защото ние смятахме, че това беше оптималният вариант в една ситуация, в която две страни са преговаряли, отстоявайки собствените интереси комисията водеше преговори и господин Бърние извърши прекрасна дейност като главен преговарящ. Същото може да се каже за преговарящия екип на Обединеното кралство. И наистина се стигна до едно споразумение за отегляне, което беше минимално вредно. И нека да не се залъгваме. Брекзит води до много вреди и за Европейския съюз, и за Обединеното кралство. И ние като политици сме длъжни да намалим вредите. И ние смятахме, че предложеното споразумение отговаряше на този наш дълг. Не сме ние тези, които трябва да правят догадки какъв ще бъде точно Брекзита. Трябва да изчакаме какво ще се случи в британския парламент, в Уединеното кралство, каква ще бъде позицията на британското правителство, на британския парламент и ще действаме в зависимост от това. Но също така трябва да гарантираме това, че сме готови за всяко за всеки един сценарий, включително и един дезорганизиран Брекзит – който ще има дългосрочни и сериозни последици за Обединеното кралство и за Европейския съюз. Но Европейската комисия ще бъде добре подготвена, така че да можем да реагираме на всеки възможен сценарий. Както каза и представителят на съвета, ще продължим с нашия процес на ратификация на споразумение за оттегляне, тъй като то беше договорено с правителството на Обединеното кралство и наистина ще се стремим към оптимален резултат, което означава и организирано оттеглен. И искам също така да цитирам един изтъкнат мислител. Не можем да променим миналото, но можем да променим сегашната ситуация, която ще промени и бъдещата ситуация. Благодаря ви. Сега думата има ръководителят на екип етапа на преговорите на Европейския съюз. Мишел Барния. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, господин заместник председател, госпожо държавен секретар. Европейската комисия отбелязва резултата от гласуването в Камерата на общините с нощи. Както каза колегата Тимерманс, Камерата на общините гласува с ясно изразено мнозинство срещу споразумението, съгласувано с съвета и съгласувано между съвета и британското правителство. В този момент е много рано да се направи оценка на всички възможни последици. Ние уважаваме и ще продължим да уважаваме демократичния дебат в Обединеното кралство. Аз не искам да размишлявам за това какви са възможните сценарии. Ясно е, че политическите условия за ратификация на споразумението не са на лице. Ние много съжаляваме за резултата от това гласуване, както каза и председателят Юнкер. като всички знаем колко интензивно работихме две години наред, заедно и с вас в Европейския парламент, както и с британското правителство, възоснова на червените линии, заявени от британското правителство. Ние много съжаляваме за резултата от гласуването защото това споразумение за оттегляне беше съставено заедно с британското правителство на една обективна основа, като се отчитаха изискванията да няма граница на Ирландския остров, да се въведат съответните улеснителни митнически механизми. Освен това, и искахме това да бъде основата за бъдещо споразумение с британското е, правителство, което да прави Обединеното кралство възможно най-близко до Европейския съюз. Установяваме, уважаеми депутати, че членовете на Камерата на общините гласували против споразумението се водиха от най-различни мотиви, както каза и председателят на парламента, в някои случаи дори взаимно противоречиви основания. Следователно, това е така, но от друга страна ние не виждаме да се оформя едно положително мнозинство, което да говори за альтернативен проект, подлежащ на обсъждане. За това, както каза господин Тимерманс, британското правителство трябва да направи оценка на този резултат и да реши как ще работи от тук нататък до 29 март. Това беше заявено и от председателя на Европейския съвет, господин Доналд Туск. Уважаеми колеги, въпреки всичко, което беше казано през последните дни, ще кажа, че споразумението, до което стигнахме с британското правителство, споразумение на 600 страници, е добро споразумение. То е резултат от компромис, наистина, но това е възможно най-добрия компромис. Ние работихме обективно. Този компромис даваше правна сигурност, защото Брекзит създава огромна несигурност навсякъде. Освен това, това споразумение даваше сигурност на гражданите и на британските граждани и на европейските граждани. Така че да знаем, че техните права са защитени, а техните права винаги ще бъдат наш приоритет – и ние ще продължим да защитаваме тези права, каквото и да се случи. Също така даваше сигурност на обществения и частния сектор, защото в крайна сметка бюджетите на държавите членки, а и на Обединеното кралство оставаха непроменени благодарение на споразумението. Създаваше се стабилност – за Ирландия и за Северна Ирландия чрез избягването на охраняема граница между двете държави. Освен това, се спазваха принципите на единия пазар, но и също така принципите на споразумението от разпети петък, което ние ще защитаваме. Тази гаранция за Северна Ирландия трябва да се запази. Предпазният механизъм е предпазен механизъм и той трябва да бъде защитен. Споразумението даваше също така сигурности на администрацията, защото се предвиждаше преходен период – Всъщност единственото правно основание за този преходен период е това споразумение. Компромисът също така даваше възможност не само за преходен период, но също така и допълнително договаряне, защото въз основа на политическите изявления – ние сме работили и всъщност има различни опции, които остават отворени и могат да бъдат проучени. Но нека ви напомня, че поради всички тези причини това споразумение трябва да бъде ратифицирано, защото то създава доверие между нас и задава перспективи за втория етап на преговори и оформяне на бъдещите ни отношения – като говорим за тези бъдещи отношения, всъщност това е и най-важното, най-важното за бъдещето на нашия континент. Нека ви напомня, че и Европейският парламент, и Европейският съвет винаги са казвали, че ако Обединеното кралство реши да доразвие своите червени линии в бъдеще и да отиде по-далеч от едно най-просто споразумение за свободна търговия, не че това би било малко, то ние ще бъдем готови да откликнем благосклонно. Когато говоря за бъдещето, аз нямам предвид само търговските отношения, които разбира се са много важни за растежа и заетостта и при нас – аз имам предвид и е, всички отрасли, по които работят комисиите във вашия парламент. Научното развитие, риболова, авиацията, транспорта и много други области. Ще спомена и полицейското сътрудничество, съдебното сътрудничество след Брекзит. От това зависи и стабилността на нашия континент, сигурността, тъй като Обединеното кралство е голяма държава, член на съвета за сигурност на ООН и ще остане наш партньор по всички проекти за сътрудничество и в областта на отбраната включително. 18 месеца работихме заедно – Същевременно във всеки ключов момент ние сме разговаряли с британското правителство, с съвета, с вас в Европейския парламент. Необходимо е да се намери изход от тази задънена улица. Необходимо е същевременно да има подкрепа от британското мнозинство в парламента. В противен случай ние няма как да напреднем. За това и трябва да се подготвим, но ни трябва индикация от британското правителство. Този въпрос ще бъде наш водещ приоритет в бъдещите седмици. Нито една хипотеза не може да бъде изключена. Включително и хипотезата, която толкова много искахме да избегнем, а именно липсата на споразумение – ето днес сме 16 февруари. До края на месец март остават около 70 дни. И като че ли Обединеното кралство е готово да бъде третирано като трета страна. Никога рискът не е бил толкова голям. Но нашата решимост диктува да избегнем хипотезата на липса на споразумение. Същевременно трябва да бъдем подготвени и за това от наша страна започнахме да работим по-активно и в тази насока. Заедно с главния секретар на комисията, службите на комисията и държавите членки – тази дейност ще бъде ускорена заедно с всички партньори и заинтересовани страни, за да може, ако се наложи, по спешност да се предприемат необходимите мерки. Това е, господин председател, благодаря за доверието. Ние сме убедени, както напомни господин Тимерманс, че компромисът, който договорихме с британското правителство е, през тези 18 месеца е възможно най-добрия компромис. Той беше постигнат чрез конструктивното участие и на двете страни. Ние ще продължим да се отнасяме все така конструктивно до края на процеса. Необходимо е да има диалог и прозрачност, но сега британското правителство е това, което трябва да каже как ще се работи от тук нататък, за да има организирано оттегляне от Европейския съюз. Ние искаме едно устойчиво и амбициозно партньорство. Благодаря ви. Господин Барние, аз трябва да кажа, че очаквах наистина Европейския парламент а, да реагира на вашето изказване, но реакцията му беше повече от ясна. времено искам и аз да изразя благодарност към господин Бърния и неговия екип – за работата по Брексит. От наша страна господин Ферховщад ръководеше екипа и много други колеги също така работиха. Сега от името на ЕНП ще чуем господин Манфред Вебер. Уважаеми господин председател, уважаеми представители на съвета, уважаеми господин Бърния, имам няколко забележки. Аз съм горд европеец когато си спомням коментарите преди две години и половина след решението на Великобритания, че в Европа ще има ефект на доминото, има други държави, които ще искат да напуснат. Сега виждаме, че 27-те държави са обединени и имат единна позиция, знаят какво искат. И гражданите усещат тази подкрепа усещат. Това е единство специално нашите ирландски приятели. Можем да се гордеем с постигнатото от последните месеци, благодарение на усилията на господин Бърние, на Жан-Клод Юнкер. 28. 28. На второ място, 28 правителства казаха да на този договор всички институции одобриха, сега един парламент казва не. Сега топката е в нашите британски приятели, по-точно в парламента. Имаме няколко лагери, хора, които искат да останат, хора, които искат да напуснат и хора, които искат споразумението. Така че, молим ви, кажете ни какво искате да постигнете. Дайте ни ориентир и Европа е готова да продължи разговорите и да стигне до споразумение. На трето място, нека още веднъж да помислим за целите си. Е, имаме неясна политическа ситуация. За мен идеята за единен пазар или свободата на движение, решението на европейските граждани къде да живеят. Това е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. И аз ще защитавам и за бъдеще тези принципи с оглед на резултата от британските вотове. Същото въжи и за Северна Ирландия, за запазването на правата на гражданите. Не виждам място за маневри а, и за преддоговаряне, ако това искат нашите британски приятели. Ако те искат отговори на въпроси и ние имаме въпроси и трябва в този случай да отворим отново преговорите. Това няма да стане, според мен, няма място за маневри. В момента пътувам из Европа в предизборния етап и никой не смята, че британците подхождат умно. Гражданите на Европейския съюз виждат, че има политически хаос, економическа несигурност в Обединеното кралство и за това основното ни послание в предизборната кампания е не следвайте популистите, не следвайте националистите. Не е добра идея да се разбива Европейския съюз. Следващият оратор Роберто Гуагери от името на Прогресивния алианс на социалистите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. След два месеца отлагания, сега вече знаем каква е позицията на британския парламент. Огромно мнозинство гласува против споразумението за отегляне политическата декларация. Това е историческо поражение за правителството на консерваторите и Тереза Мей. Знаем какво не иска британския парламент, но 70 дни преди деня на отеглянето не знаем какво иска британския парламент. Парламентът също така ясно заяви, че отхвърля сценария без споразумение. Това е положително, защото това би бил най-лошият вариант за всички, най-вече за Обединеното кралство. Ние нямаме намерение да разводняваме споразумението за отеглянето и няма да поставим под съмнение защитния механизъм. Избягването на твърдата граница и спасяването на целостността на единия пазар не са неща, по които ще преговаряме. Защитата на правата на гражданите на Европейския съюз – винаги са били наш приоритет по време на преговорите и сме готови да приемем всяко решение, което гарантира техните права. Запазването на нашите високи стандарти в областта на труда, опазването на околната среда, социалните права, нито един от нашите приоритети не може да бъде поставен под съмнение. И искаме да се избегнат каквито да било изкушения за двустранни споразумения, които няма да бъдат благоприятни за която и е да била от двете страни. Европейските институции, Европейският парламент продължава да подкрепя нашият главен преговарящ. Ние сме едини и ви подкрепяме, Мишел. И какво предстои? Имаме нужда от положително мнозинство в Обединеното кралство. Имаме нужда ясна посока и капацитет за изпълнение на поетите ангажименти. Видяхме с нощи в резултат от гласуването, че това не е така. Видяхме, че няма капацитета за предлагане на резултати по най-важния въпрос за държавата – или трябва да има едно положително мнозинство, силно мнозинство за Брекзит, или трябва да се постави отново въпроса пред народа на Обединеното кралство. Трябва да преосмисля Обединеното кралство своите преговорни позиции. Винаги имаше варианти за митнически съюз и други варианти, винаги твърдите позиции на Обединеното кралство правиха споразумението по тези въпроси невъзможно. Ние сме готови да водим конструктивен диалог, като изцяло зачитаме нашите насоки при преговорите и принципните ни позиции. Винаги сме казвали, че ще се отнесем с уважение към резултата от референдума, но ние смятаме, че Брекзит е една историческа грешка, която влушава ситуацията на Народно Обединеното кралство. Член 50 гласи, че решението може да бъде отменено. И може би моментът сега е подходящ хората да могат да се произнесат в нови избори или при един нов референдум. Our group Нашата група е наясно, че ако е необходимо да се удължи срока на процедурите по член 50, за да може да се гарантира един от тези два варианта, ние няма да възразяваме. Но всяко такова удължаване трябва да се извършва с ясна цел, а не просто да се губи време. Брекзит е задънена улица. Сега топката е в полето на Обединеното кралство – ръководството на Бедното кралство трябва да покаже стратегическо ясно мислене и да набележи пътя си от сложната ситуация. Ние ще останем конструктивен и надежен партньор, който работи в интерес на европейските граждани. За групата на европейските консерватори и реформисти, господин Камал. Благодаря ви, господин председател, господин Бърния, господин Тимерманс. Първо искам да благодаря на господин Бърния и господин Тимерманс за речите тази сутрин. Мисля, че те бяха много обективни. Сега нека говоря като някой, който е наблюдавал дебата за членството на Обединеното кралство в Европейския съюз и от едната и от другата страна. От време на време съм предлагал и решения на някои от тези трудни проблеми. Важно е да се казва не само срещу какво сме, а и какво искаме. Откакто станах европейски депутат, съм много впечатлен от това какво разминаване на представите има от двете страни на Ламанша. Всъщност, от една страна имаме интеграцията след Втората световна война, но през последните 10 години политическата класа в британското общество често вижда Европейския съюз като нещо, което не е за интеграцията обратното, но политиката зависи от обществените представи. Когато сме тук в Европа е ясно каква е целта на Европа, но Всъщност, когато отида в Обединеното кралство, се казва, че кралството ще бъде наказано от Европейския съюз, защото той не иска и други държави да излязат. Много е важно да има споразумение, но също така е важно това споразумение да спре останалите държави членки, така че те да не напуснат Съюза. Беше ми казано, че са направени компромиси. Някой обаче се притеснява, че един такъв предпазен механизъм за Ирландия дава нелоялни конкурентни предимства на европейските компании. От друга страна има притеснение, че Обединеното кралство няма да може да сключва търговски споразумения с други страни. Но нека ви кажа, че в Уестминстър противниците на това споразумение имат най-различни представи и тук има разминаване на представите. Според тях Споразумението е правно задължение, което завинаги ще обвърже Обединеното кралство с Митническия съюз, а не самия текст. Не той ги води, защото в текста ясно се казва, че Митническия съюз е само основата за разработване на бъдещи отношения. Има притеснения в Великобритания – че чрез този предпазен механизъм кралството завинаги ще бъде принудено да остане в митническия съюз. И това е малко като песента Хотел Калифорния. Можеш да отидеш там много пъти, но никога не можеш да си тръгнеш. От друга страна, ние трябва да мислим за споразумението от разпети петък, ирландските националистически общности. Има дори и такива хора, които казват защо ни е това споразумение, след като се обеща, че няма да има охраняема граница. Има хора, които са убедени, че липсата на споразумение е по-добра от това да има лошо споразумение – Същевременно лейбаристската партия, която е официалната опозиция, се възползва от е, всеки възможен момент, за да затвърди собствените си позиции. Видяхте какво поискаха с нощи. От друга страна, не бива да се мисли, че някои хора са били твърде глупави и не са знаели за какво гласуват при референдума. Има членове на парламента, които искат да обърнат резултата от референдума. Но Европейският съюз през цялото това време проявяваше голямо търпение. Боя се обаче, че ще трябва да продължите да проявявате това търпение, докато има яснота сред британското правителство и разговорите продължат. От една страна, може нищо да не се направи, да има подготовка за липса на споразумение, от друга страна да се работи за споразумение – Хубаво е да убедите британските депутати, че вие нямате намерение за винаги да задържите британското правителство в Митническия съюз. Аз мятам наистина, че това споразумение беше добро, но сега остават само няколко седмици – Знаете какво се случи и с компромиса, който бе предложен на Камерън преди референдума. Струва ми се, че трябва да се даде нещо, така че британският премьер да стигне до консенсус в Уестминстър и да мислим за хората, а не за политиката. Да не забравяме, че от нашите решения ще зависят работните места на хората. Имаше изявления от страна на председателя Юнкер и на Туск, които намекват за възможна по-голяма гъвкавост. Нека се надяваме, че тя ще бъде проявена, ще се стигне до консенсус и едва тогава ще можем да започнем да обсъждаме бъдещите си отношения. E от името на АЛДЕ господин Ферховщът. Благодаря, скъпи колеги. Нека да сме честни. Всички се надявахме резултата да е различен, но от няколко седмици знаехме, че резултатът ще бъде такъв какъвто беше. И беше предвидим този резултат от поведението на британския парламент. Аз не съм изненадан. Британската политика на Даунинг стрит, в Уестминстър, в Уайтхол, политиците винаги събираха мнозинство против нещо, против членството в Европейския съюз, против единия пазар, против защитния механизъм за Ирландия. Списъкът е много дълъг. И в рамките на този а, дебат, господин Камал, е как да излезем от тази задънена улица. Вие описахте ситуацията в Великобритания. Ние а, можем да разберем това, но как да излезем от задънената улица? как да не допускаме отегляне без споразумение. И надявам се, че ще се съгласите с мен, че имаме нужда от мнозинство, което да гласува за в британския парламент и в британското общество за интересите на целия съюз. Това може да бъде постигнато, ако всички политически партии, не само консервативната партия в Великобритания, започнат да поставят интересите на държавата на Обединеното кралство преди тесните интереси на своите партии. Нека да го кажа малко по-различно. Господин Джереб и Корбин иска да стане министър председател това е легитимно желание. Госпожа Мей иска да остане министър-председател и това също е законно. Има и желание Шотландия да стане независима, също е законно. Има много такива обясними амбиции, но това, което е по-важно е всички да излязат от окопите и да загърбят е, системата, която до сега е, е дала резултат само в е, антагонизми. И вътрешнопартийните интереси на консервативната партия, това беше спор на гърба на Европейския съюз, но в момента проблемът е екзистенциален за Великобритания и за нейното бъдеще. Битките няма да помогнат. Аз като белгиец няма да получавам а, Обединеното кралство какво да предприеме в а, политически план, но смятам, че е време да кажем на нашите британски приятели, че за бъдещето на Великобритания е изключително важно да има сътрудничество между партиите, така както ние го правим в Европейския парламент. Трябва да има нови взаимоотношения между Великобритания и Европейския съюз и тук трябва да се намерят действително принципните позиции а, и а, те да бъдат различни от твърдите позиции на консервативната партия. Ние сме готови за бъдещо задълбочено партньорство, дори по-задълбочено от онова, което предвижда споразумението, договорено от Мишел в Камерата на общините има сили, които са готови на такова задълбочено сътрудничество. Ние бихме се ангажирали с това, но ще отправя две предупреждения. Независимо дали ще се отегли Обединеното кралство с или без споразумение, за европейската политика също е важен този момент, така че ако а, Обединеното кралство иска да продължи действието на член 50, това ще означава, че а, ще влезем в изборния период на европейския, европейските институции. А, това не е добре. Така че аз смятам, че трябва да се осигурят правата, за легнали в споразумението. И бихме влязли в прак диалог с Камерата на общините, за да осигурим правата на гражданите. Защото гражданите не могат никога да бъдат жертвани в името на политически интереси, а това виждаме днес в ситуацията около Брексит. Благодаря. От името на зелените господин Ламбер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това, което видяхме вчера, беше една немислима коалиция на депутатите в британския парламент, които по различни причини масово гласуваха срещу нещо. А това нещо беше споразумение за оттегляне, което отчиташе първо – правните ограничения, зададени от мирното споразумение за Ирландия. Нека да забравяме, че това е мирно споразумение. Второ, принципните позиции, формулирани от самото британско правителство. И трето, самите основи на Европейския съюз. Това беше единственото възможно споразумение за оттегляне. Ние в Европейския парламент твърдо заставаме зад вече договореното споразумение, представено от Мишел. Второ, радваме, че внесеното изменение де-факто проправя пътя към това Обединеното кралство за нарушаване на споразумението, мирното споразумение за Ирландия беше отхвърлено с огромно мнозинство. Виждаме, че има решимост да се запази мирното споразумение за Северна Ирландия. И нека да не забравяме, че всяко едностранно действие спрямо Северна Ирландия може да разпали огъня на насилието. Нещо, което ние, разбира се, не искаме. Видяхме, че има голямо мнозинство и срещу сценария за изтегляне без споразумение, но нека не се залъгваме този сценарий автоматически ще се случи, ако няма да има едно положително мнозинство за альтернативата на сценария без споразумение. И британския парламент трябва да обмисли какво точно иска от бъдещите взаимоотношения. Ако Камерата на общините или не иска, или не може да намери такова положително мнозинство, тогава като демократ съм убеден, че единственият вариант тогава ще бъде да бъдат помолени гражданите на Обединеното кралство да решат дали те искат Брекзит. Уважаеми колеги, аз разбирам, че британските традиции включват честната игра и учтивостта. Видях вече много повече, отколкото бих очаквал, прекъсвани от страна на британските депутати в Европейския парламент. Аз се надявам, че британските европарламенти ще отстояват ценностите на своята държава и за това ценя присъствието на Обединеното кралство в Европейския съюз, защото вие може да допринесете много. И така искам да се върна към моята теза. Необходимо е или отново гражданите на Британия да решат дали ще остава Обединеното кралство в Европейския съюз или да се предоговорят тези принципни позиции, от които няма да отстъпи Обединеното кралство. Искам да ви напомня, че има 3 милиона европейски граждани в Обединеното кралство и 2 милиона британски граждани от тази страна на Ламанша. И нека да не забравяме, те стават заложници на целия този хаос трябва да помним, че демокрацията и политиката трябва да поставят в центъра си хората и тяхното благополучие. Благодаря ви. убеди нейната левица госпожа Андерсън има думата. Благодаря. Ние подкрепяме предпазния механизъм, защото това е най-малко вредящия път напред но ние виждаме, че непрекъснато британското правителство проявява своето презрение към ирландския народ. То пренебрегва изцяло споразумението от Добрия петък. Всъщност, Демократичната и юнионистка партия винаги е подкрепила тази част от управлението на Великобритания, която е против споразумението и дори според някой Брекзит е начин да се отървем от него. Е, от британския парламент никога няма да дойде добро решение за Ирландия. И въпреки този цирк в Уестминстър, Европейския съюз е твърдо решен да се спази споразумението от разпети петък. То включва нещо много важно и то ни дава изход от тази бъркотия. Изход, който е легитимен и демократичен, а именно то гласи, че след като британският държавен секретар реши, че има ясно изразена промяна на нагласите, тя ще проведе референдум за ирландско обединение. Такава промяна има, Тереза Мего знае, тя го е заявявала публично, както направи и Карен Бредли – Ирландското правителство трябва да има предвид изявлението на Европейския съвет от април 2017 година, когато се каза, че при успешен демократичен вод за ирландско обединение, северната част от Ирландия ще си остане част от Европейския съюз. Междувременно, Ирландия има нужда от резервен план, за да се запази споразумението от разпети петък в неговата цялост. Подкрепата и подготвянето на референдум за ирландското обединение трябва да е част от това. Ние трябва да решим своето бъдеще без външна намеса. Това е в клаузата сред клаузите на споразумението. Нека ние решим към кой съюз искаме да се присъединим. Джеймс Конели и това, което той е казал, звучи все по-актуално, а именно британското правителство няма права в Ирландия, никога не е имало права в Ирландия и никога не може да има права в Ирландия. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia от името на е СПД господин Фараж. Your Excellency, Mr. Вашите, ваше превъзходителство, господин Барния, господин Тимерманс, това е термина, който Тереза Мей използва в своето писмо. И това е термина, който се вписва в цялостния процес на преговорите. Спомняме си, че за да може да се съпази крайния срок, определен Барния и други неизбрани бюрократи в Брюксел, Тереза Мей трябваше да пътува през нощта в Брюксел. И тя потвърди принципите, свързани с защитния механизъм за граница Ирландия. И видяхме, че има пълен провал на лидерската роля. И това, което беше важно, че Тереза Мей научи, че ако се опитваш да подобриш отношението към себе си от страна на онези, които те тормозят, само ще ги насърчиш да те тормозят повече. И видяхме какво се случи в Британския парламент с нощи. Тереза Мей смята, че, че тя получи някакви отстъпки от вас. Не става. Ясно, че такива отстъпки няма и няма да има. Тереза Мей продължава да бъде министър-председател и това само по себе си е забележително и господин Барни, Някои казват, че вие изгубихте две години от живота си. Не съм съгласен с това, защото в момента вие постигнахте това, което искате. И това е въпреки факта, че 500 депутата гласуваха за член 50. И това означаваше много ясно, че ще има или споразумение за отеглянето, или просто ще се отеглим. И това беше решено от британския парламент, който категорично каза, ние безусловно напускаме на 29 март. А господин Барния, сега вие казвате, няма да има подкрепа за Брекзит. Може да ви изненадва, но общественото мнение се променя много бързо. Ако се придържаме към закона, ние ще станем независима държава. И вие казвате, че Европейския съюз цени свободата. Но трябва да признае, че се съмнявам, че това ще случи. Защото, така както ви познавам и както познавам други хора, като Тони Блеер и много хора във върхушката на Обединеното кралство, които не искат Брекзит. Видяхме какво случи с Дания, с Ирландия. Видяхме как хората гласуваха против. И какво случи, когато те гласуваха против? Ако искате удължаване на процедурата по член 50, това ще означава, че ще продължи борбата по време на следващите европейски избори. И ако ще бъдем принудени да гласуваме на втори референдум, очаквайте голяма изненада. Британците изглеждат небрежни, безгрижни хора, но искам да ви кажа, че ние ще бъдем още по-непокорни, ако има втори референдум. И ще го спечелим с още по-голямо мнозинство. gruppo uh, Europa delle Nazioni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 за групата Европа на нацията и свободата, госпожа, извинете. Благодаря. Две години виждаме една борба възоснова на грешната предпоставка, че може да се отегли Обединеното кралство без споразумение. Аз мисля, че не може да, бъ... да има такова споразумение. А, и а, никой не го иска. А, хората, които искат да напуснат, не го искат. А, защото не, не е достатъчно добро. А, има хора, които искат да останат и те също не са готовни. Сега някой трябва да се предаде и да пусне възможността а, резултата от референдума да бъде отречен. Това също е а, вариант. Господин Върховстат е прав, че госпожа Мей след три дни трябва да представи плен, план Б. това може да означава, че Обединеното кралство ще се оттегли така, както то реши и ще се откаже от хилядите закони и ще ги преобразува спрямо собствените си цели и интереси. Госпожа Мей трябва да се оттегли и да дойде на власт министър-председател, който действително иска да напусне Европейския съюз но ако Обединеното кралство сега се отрече от резултата от референдума, може да създаде още повече разединение. Аз мисля, че вие трябва да престанете да съветвате британския народ как точно да се отегли. Благодаря. Додс, но не скрита. Госпожа Додс има Господин председател. Господин председател, благодаря на съвета и комисията за техните изказвания. С нощи в Камерата на общините депутатите всъщност решително отхвърлиха проекто споразумението. Те представляват своите гласоподаватели – конституционния статут на Северна Ирландия, бъдещето на Обединеното кралство извън Европейския съюз зависят от това. Още тази сутрин, като че ли се направи объркване около правната позиция на Обединеното кралство, говори се за забавене на процедурата по член 50 и за друг референдум. Нека поясня – от правна гледна точка е ясно, че на 29 март 2019 година Обединеното кралство напуска Европейския съюз. Това е ясно, тук няма никакви други възможности. Но доста се говори за това, че Европа си го връща, когато не постигне своето. Ние в демократичната юнионистка партия на Северна Ирландия не искаме охраняема граница, но изискването за предпазен механизъм води до сценарии с липса на споразумение. Всъщност, именно проекто споразумението доведе до резултата от снощното гласуване, защото всички са съгласни, че не бива да има охраняема граница и сега трябва да впрегнем своята енергия – да работим за това да има свободно и гладко протичане на процесите на търговия между двете, грани, двете страни. Това е най-важното. Благодаря. ораторе е Ермар Брок. Колегата Брок. Frau Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник председател на комисията, представители на съвета, скъпи Мишел Бърние. От този дебат става ясно, както и от изявленията много столици, че оставаме единни. 27 държави и техните институции са единни за разлика от положението в Великобритания. Ние продължаваме да държим на единството на Европейския съюз, единството на вътрешния пазар. На второ място, вчера наблюдавахме коалиция на абсолютно противоположни политически мнения. Онези, които искат да останат и онези, които искат да напуснат без договор. В това положение Тереза Мей не беше в състояние да предложи конструктивно решение сега, след две години, и да кажа, че иска да говори с опозицията, ми се струва малко късно. Важно е от самия парламент, от британския парламент да дойде това конструктивно предложение за решение. Тогава можем да говорим за това и ако господин Корбин, например, иска митнически съюз, нека да направи това предложение. Това не е проблем за нас може да се добави това към споразумението и да търсим решение. Така че ако има такова конструктивно решение, ние трябва да го намерим, да го вземем. Днес трябва да се откажем, да видим, че е дошъл края на разногласията в британската политика, която доведе до това положение. Благодаря. Сега има думата господин Вадин Холцер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това е исторически момент. Знаем, че историята винаги ни изненадва. Когато започнахме нашия мандат през 2014 година, никой не можеше да предскаже този дебат днес. Но дори през 2016 година когато бяхме изненадани от резултата от британския референдум, над 200 дни потребаха на британския парламент да стигне до решаващо, до важно историческо решение. Сега е, е ясно, че не можем изобщо да предскажем какво ще се случи. Има само едно сигурно нещо. Времето ни изтича. Има само 70 дни за тази велика нация да се отдалечи от ръба на пропаста. Бихме могли да започнем да обсъждаме отговорността за това как егоистичните елити превръщат цялата си страна в заложник. Но виждаме, че цялата тази история с Брекзит е един огромен провал. Но не е време за отмъщение. Дошъл е момента за отговорни действия в интерес на много хора, а не на шепа хора. Обикновените хора ще изгубят от твърдия Брексит. Ние, останалите 27 държави членки, които бяха едини по време на преговорите, трябва да бъдем гъвкави, трябва да излезем от задънаната улица, да предложим прагматични решения да намалим вредите може да разчитате на социалистите и демократите. Не следва да забравяме, че през последните 40 години Обединеното кралство даде огромен принос за нашия общ проект. Ще ни липсват експертните знания и умения на нашите британски колеги, но животът продължава. И ние трябва да изпълняваме дълга си. И очакваме това и от Обединеното кралство. Имаме нужда от ясен сигнал британския народ трябва да си върне контрола. В този момент никой не може да твърди, че хората не са знаели за какво ще гласуват. Не искаме да се намесваме във вътрешната ви политика, но всяко ваше решение да останете ще бъде приветстване. Но искам всички да са наясно. Ние искаме да останете и ние ще ви приветстваме отново с отворени обятия. Благодаря. Мистер, мистер Веденос, there is for you. Има за вас синя карта. Дали искате да отговорите? Не, благодаря беше отговора. Honorable Смит. Господин Смит. Good morning. Уважаеми колеги, господин председател, добро утро. Съжалявам, че чуваме такива небивалици. Обединеното кралство всъщност не е толкова обединено, както сигурно сте забелязали. Аз представлявам Шотландия и нашата позиция е ясна. Ние искаме да останем в Европейския съюз, гласувахме да останем, искаме да останем в семейството на народите. Уважаеми колеги, но вие трябва да работите с Обединеното кралство такова каквото е, да зачетете конституционния ред, аз го правя. Шотландската позиция е ясна. Няма добър Брекзит. Брекзит е лош и за нас, и за Обединеното кралство, и за Европа и Европейския съюз. И моята работа не е да смекча последиците, а да спра Брекзит. Много съжалявам, че има толкова много британски колеги тук които не го правят. Ние трябва да загърбим партийните различия и да работим заедно за тази цел. Но, ако искате да останем в Европейския съюз, дайте ни повече време. Съжалявам, че го казвам, но е така. Може би ни трябва референдум. Това би бил един добър начин, така че най-сетне е, британското правителство да чуе гласовете е, в самото британско общество. Има и голям проблем с гражданите от Европа в Обединеното кралство и от Обединеното кралство в Европа. Те са много притеснени и трябва да има ясно споразумение, което да дава яснота и сигурност на всички тези хора. Те се чувстват заложници на един процес, над който нямат контрол. Това не бива да се допуска. Ние имаме задължение към своите граждани и комисията направи много, за да се гарантират тези права, но трябва да има ясен отговор от британското правителство. Ако го няма, ние едностранно трябва да гарантираме правата. И може би тези две стъпки ще ни дадат изход от задънената улица. Ако този изход не дойде от Вестминстър, ние трябва да го организираме. Много ви благодаря, завърши ораторът на френски. Господин Смит, има синя карта към вас. Желаете ли да отговорите? От кого е тя? няма а, да дам на господин Кобърн повече кислород, отколкото заслужава, беше отговорът. Оноревле Спинели. Колегата Спинели. Оноревле Спинели, прего. Благодаря, господин е, председател. Перспективата на оттегляне без споразумение би била ужасна за гражданите на Ирландия и на Северна Ирландия би била е, фатална за споразумението от е, Белфаст но перспективата за европейските граждани в Великобритания също са мрачни, както и обратно. Трябва да има решение как да се запазят свободите и как да се излезе от задънената улица, как да се реши дилемата. Ако се стигне до отегляне без споразумение, е, трябва Европейския съвет и комисията да осигурят е, спазването на правата на гражданите. Трябва британските граждани да могат да се движат свободно в Европейския съюз. По-сложно е положението на 3 милиона граждани на Европейския съюз, които живеят в Великобритания. Те ще станат жертва както и много граждани на трети държави. Те ще станат жертва на враждебните настроения, които царят там. Само едно споразумение за гарантиране на правата на гражданите ще бъде достатъчно правно обвързващо. едно такова споразумение няма да защитава само правата на гражданите на Великобритания, а и хода на бъдещите преговори. Правата на британските граждани и на гражданите на Европейския съюз са залегнали в споразумението за оттегляне. Но аз мятам, че Обединеното кралство трябва да получи повече време. Искам да благодаря също така най-сърдечно на главния преговарящ господин Бърние. Госпо... Колегата Аткинсън. Някои хора звучат доста отчаяно. Госпожо Мей, наслаждавайте се на момента. Искам да благодаря на господин Юнкер и господин Ферховстад, които бяха гласа на Европейския съюз. Искам да благодаря на Унези, които гласуваха за Брексит. Нека да не забравяме, че ние сме Великобритания, ние не сме помощен орган на Европейския парламент или Европейския съюз. Ние имаме министър-председател, който е срещу излизането. Ние имаме терористи и марксисти, които са срещу Брекзита, но хората се произнесоха в референдума ние можем да търгуваме по правилата на Световната търговска организация. Ние имаме британската общност. Имаме 17, над 17 милиона души, които са за Брекзита. Нямаме нужда от вас. И нека Великобритания да бъде част от един велик голям свят. Следващият оратор за две минути е господин Кели. Благодаря. Някои от нещата, които чуваме тук, са просто немислими. Нека кажа, че е много разочароваш резултата от гласуването с нощи в Камерата на общините, но той беше предвидим. В крайна сметка трябва да се възхитим единствено на единството на 27-те държави членки, да благодарим на господин Бърние. Ирландия иска да изрази своята благодарност. Чухме коментарите на Арлин Фостър вчера. Тя каза, че няма нужда от предпазен механизъм, защото няма да имаме твърда граница. Боже Господи, кажете това на всички, които са убити в Ирландия, които имат убити роднини, които са били жертва на терористични нападения. Едно такова поведение не помага и точно заради насилието ние имаме споразумението от разпети петък. Благодарение на усилията на господин Бърние, Европейския съюз, Тереза Мей се направи всичко, така че това споразумение да бъде включено и в споразумението за оттегляне, за да има мир на Ирландския остров. Същевременно се обръщам към колегата Андерсън. Сега не е времето да искаме референдум за обединение на Ирландия. Това не е позицията на ирландското правителство, не е желанието на ирландските граждани. Това само би ни разделило, а ние не искаме разделение. Всъщност, голямата заплаха е, че няма да има споразумение и Обединеното кралство просто ще напусне. Необходимо е да има подготовка за един такъв вариант. Мисля обаче, че е важно да се има предвид, че Обединеното кралство не желая това. Хората на Обединеното кралство не го желаят и стигнали се до там, те ще изразят своята позиция. Затова разумното би било да се обърнем към тези, които подкрепиха Брекзит на първо място, именно британските граждани и да ги попитаме, това ли всъщност искахте? Мисля, че те ще кажат твърдо не. Благодаря ви. Благодаря. За две минути колегата Данс. Oh, really? Thank you. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря, господин заместник председател. Нека да а, сме наясно с а, процеса, който ни доведе до тук. Това бяха интересите на консервативната партия, която не се справи дори и с а, това си намерение. Ние смятаме, че дните на правителството са преброени, но това решение трябва да се вземе в Обединеното кралство, която и партия да даде на власт. Когато стане въпрос на, за Брексит, е, те ще трябва да вземат решение. Или да се отделим от европейските структури, да се откажем от е, е, работни места и стандарти за опазване на труда и на околната среда или а, да останем близо до Европейския съюз. Ето това е избор. А, но той няма да е добър. А, искам обаче да дам и малко надежда сега, благодарение на поведението на част от британските партии, имаме най-голямото проевропейско движение в Европа. Хора, които са готови да излязат на улицата и да кажат, че са горди с постиженията на Европейския съюз и са готови да защитят структурите не само за сегашното поколение, а и за бъдещето. Няма мнозинство в британския парламент за отегляне без споразумение, но дали ще има нов парламент, дали ще има нов референдум, трябва да се намери път напред. И във всеки случай ще ни трябва повече време. Нека логистиката да не пречества политиката и да не е, я надвие. Имаме нужда от нов вид приятелство. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Скотка, има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Следиха вчера тук в Страсбург историческото гласуване в Британския парламент, заедно с колеги, които са много загрижени от кризата в Великобритания. Искам да ви благодаря за вашата подкрепа. Брекзит показа провал на лидерската роля. Тереза Мей се провали като лидер на държавата. Тя доказа, че тя служи само на интересите на своята партия. Джереми Корбин – не успя също да поеме лидерска роля, но също така Брекзит е един провал на солидарността. Поколения пренебрегваха мечтите на младите хора. Много граждани на Великобритания забравиха за това, че Гражданите на Европейския съюз, живещи и работещи в Великобритания, са част от британското общество и економика. Те забравиха също за своите съграждани, живещи в Европейския съюз. Ние не успяхме да кажем какво точно искаме за нашата страна. С това, което се случи в парламента, важно е и абсолютно необходимо хората вече да се произнесат. Благодаря за две минути, господин Гонсалес Понс. Уважаеми колеги, след вчерашното гласуване в Уестминстър е ясно едно. Камерата на общините отхвърли споразумението, подписано от тяхното правителство, но не знае какво иска. Нямаше мнозинство за положително решение, само за отрицателно. След месеци наред лъжи е време да си кажем истината. Брекзит не е европейски проблем, Брекзит е британски проблем. Така че, моля ви, ако обичате, намерете решение. Всички ние искаме възможно най-добрите отношения с Обединеното кралство, но не и на всяка цена – не можем да се откажем от своите принципи по една простичка причина. Членството в Европейския съюз не е економическо решение, а житейски избор. Ние имаме тази общност на споделени ценности и договори. Това не е някакво търговско отношение. Британското правителство създаде този проблем. Британското правителство трябва да го реши. Ние сме готови да подпишем споразумение, ако то ни се предложи, но можем и без него. Казваше ни се, че Брекзит е реакцията на европейска криза, но вече става абсолютно ясно, че Брекзит всъщност е реакция на британската криза. Защото вчера нямаше мнозинство нито за споразумение, нито за липса на споразумение – най-разумното следователно би било да запазим спокойствие и да продължим. И да кажем на господин Фараш, където и да е той в момента с цялото ни уважение. Моля ви, много внимателно използвайте думата война. Защото всъщност войната се случи и, слава Богу, всеки си научи уроците от нея, но не и господин Фараш. Господин Гонсалес Понс има синя карта от господин Етерич. Ще я приемете ли? Със сигурност не. No? Oh, е, е, I... Казахте не. Разбира се, ще трябва да си е, проверя слуха, казва председателката. Господин Гонсалес Понс отказа. Господин Етерич, вие излизате от залата, така ли? Благодаря ви. И сега за две минути госпожа Деланге. Yes, thank you very much. Много благодаря, госпожо заместник председател. Трябва да кажа, че гледайки дебата в Камерата на общините, това е традиция, която ние много уважаваме. Депутатите не знаят какво искат, но държат невероятни речи. Трябва да се каже, че а, дори и а, господин а, Фараш, когато се обсъжда Брексит, това е основната тема на неговата партия, не може да остане до края на дебата. Но Едно нещо трябва да се признае на господин Фараш. Той знае какво иска, Е именно най-твърдия възможен Брексит. Само за да може да бъде разбита здравната система, за да се отнеме работата от хората и да се създадат райски условия за банковия сектор. Ако слушате дебата в Европейския парламент, и слушам казаното от е, моите колеги, чувам, че а, е, има желание да се намери решение, така че да може да се постигне мнозинство в британския парламент. Господин е, Корбин каза, че иска да остане в Митническия съюз. Защо никой не даде такова предложение в парламента и то да се гласува? Защото аз мисля, че това ще бъде най-доброто решение за запазването на работни места и намиране на работещо решение. Ние се занимаваме с политика тук и в Уестминстър, колеги, не само за да държим речи, а за да решаваме проблеми и да намираме решение, така че да се захващаме на работа. Благодаря. Благодаря. Сега преминавам към спонтанните изказвания. Ако всички говорите по една минута, ще има възможност повече хора да се изкажат. Господин Пирца се първият. Благодаря. Нашите британски приятели са объркани, що се отнася до Брекзита трябва да отговорим с един творчески нестандартен подход. Първо, трябва да предложим на британците повече време за да решат. Второ, ако решат в полза на твърдия Брекзит, трябва да се помисли как да съчета идеята с митническия пазар, с митническия съюз, извинете, и вътрешния пазар. Трябва да помислим как да впишем тази тяхна идея в нашата практика. Трябва също така да дадем възможност да се преосмисли решението за Брекзит. Европейският съюз има крещяща нужда от Обединеното кралство и става все по-ясно, че и Обединеното кралство има нужда от Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Лопес Агилар. Госпожо председател, отрицателното мнозинство – което видяхме в Обединеното кралство, задава само объркване. Това е един тунел, от който като че ли британското общество не може да излезе. Проблемите са економически, поколенчески и много други. Не може дори да се реши кой е приложимия член – Имаше един референдум, сега се говори и за втори референдум, за информиран дебат. Милиони британци също времено се противопоставиха на лъжите и националистическите идеологии. Го направиха с кораж. Необходимо е сега да има послание, което да дава спокойствие, да дава гаранции, да бъде разбираемо за всички тези граждани, които най-много се страхуват от несигурността в своя живот. Благодаря, госпожо председател. Господин Юрек има думата. Przewodnicząca, пани и панове posłowie, кризис demokratyczny. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Цялата европейска криза можехме да следим в парламента. Чухме за диалог, чухме за разговор, но на всяко предложение се отговаряше с отрицание. Тази криза се наблюдава навсякъде в Европа. В Германия големите народни партии претърпяха поражение по време на последните избори. В Франция рекордно много хора не гласуваха и положението е сложно в другите държави. Ако искаме европейско сътрудничество, ако искаме да работим заедно, Крайно време е да променим политиките, които накараха британците да искат да, да напуснат. Господин Хаджи Джорджо има думата сега за една минута. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че Европейският парламент наистина постави въпроса пред британския парламент и заяви ясно своята позиция. Единственото, което мога да кажа е, че този резултат не беше просто поражение за британското правителство. Това беше поражение за консерваторите. Но мисля, трябва да мислим защо сме днес всички в тази ситуация. Дейвид Камерън, това е името, това е човека. В тези решаващи времена не трябва да се подаваме на азартните инстинкти. Трябва да сме много предпазливи, когато става дума за решения, които за поколения напред ще влияят върху живота на хората. Господин Петърле. Непредвидливост. Благодаря, господин, госпожо председател. Дами и господа, предстоящото напускане на Великобритания е а, загуба за всички. Аз мятам, че британските избиратели бяха заблудени с лъжи и приказки а сега плащаме дан на популизма. Сега а, британците разбират а, какво означава да има споразумение или да останат в Европейския съюз. Аз смятам, че хората трябва да решат. Много предприятия ще напуснат Великобритания – и много британски граждани ще искат да станат граждани на Европейския съюз. Аз лично съм за повече Европа. Господин Тарабел, има думата сега. Аз бих искал да отговоря на господин Камал, но той си тръгна. Явно британските консерватори не стоят дълго в този парламент. Щях и на друг колега да отговоря, но и той си тръгна и него не го интересува този дебат. Дейвид Камерън носи отговорността за Брекзит заради този шантаж на собствения си народ. И така всъщност се надигнаха популистите. Искам да благодаря на господин Бърния и неговия екип. Той каза, че това споразумение от 600 страници е възможно най-добрия компромис. Но нека перифразирам Маргарет Тачер, която беше казала няма альтернатива. Така ни се казва и сега. Също времено има альтернатива. Ние можем просто да дадем повече време. В крайна сметка, не го ли направим, популистите ще триумфират над разумните хора. Аз съм убеден, че ако дадем време, няма да има Брекзит. Благодаря, господин Старбати. Президентин, Уважаема госпожо председател, знаем, че сегашното предложение се провали. Знаем, че отегляне без споразумение ще бъде катастрофа и проблема с Северна Ирландия още не е решен. Остава само да се допитаме до народа сега. Вие ще кажете, вече го питахме и не е демократично да питаме отново. Не, демокрацията е в ръцете на народа а, и трябва една грешка да може да бъде поправена. Така че може, според мен, народа да бъде попитан дали трябва да продължат преговорите, дали отново да се започнат друг вид преговори с Европейския съюз. Не бива да сме затворени в абаносовата си кула. Аз мисля, че а, не бива да бъдем отмъстителни към а, Великобритания. А, трябва да се питаме какво е добро за Европа, какво е а, добро за Великобритания. Господин Фланаган има думата. Е, Първото, което трябва да се каже е това, което вече каза колегата Кели и което каза колегата Фостер. Никога не е имало твърда граница с Ирландия. Не си спомням кога е имало такава твърда граница. Ясно е, че в момента трябва да се удължи процедурата по член 50, за да се предотврати това влакът изцяло да дерелира. Трябва да се помисли как да бъде подпомогната ирландската економика и най-вече онези, които се занимават с селско стопанство. Много хора ще кажат, че Брекзитът не беше предизвикан от Европа. И е, това е много силен аргумент но в момента имаме проблем. Ние, Република Ирландия, сме държава членка на Европейския съюз и в момента се сблъскваме с огромен проблем. Така че не можем да кажем, че няма проблем за Европа. Господин Барние, трябва да ви кажа, че отначало бях доста притеснен, но вие се справихте блестящо. Поздравления! Благодаря ви, господин Фланаган, казва председателката. Давам думата на господин Хокмарк. Госпожо председател, на първо място за нашите колеги от ЮКИП. Доколкото разбирам, те нямат нито едно място в е- Уестминстър. Те не са избрани от британския народ да решават бъдещето на Обединеното кралство. Също така ми се струва, че този факт е съществен. Господин Фараш и всички останали, вие трябва да сте много благодарни на Европейския съюз, защото без него нямаше да имате никакво представителство, където и да е в парламент – на второ място обръщам се към британските приятели и тези от тях, които работят в Уестминстър. Ако искат повече време, ако им трябва време да помислят, ако искат да се върнат в Европейския съюз, нека им кажем, вие сте добре дошли. И накрая госпожа Грапини има думата. Домнуле комисар, драж колеги, са спус... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, много неща прозвучаха днес. Темата е много важна. Това, което е ясно, че в Европейския парламент мнозинството иска Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Много ви благодарим, господин Барния, за това, което направихме. Но ние сме загрижени за нашите съграждани, които живеят в Обединеното кралство. Също така има загриженост за британските граждани, които живеят в Европейския съюз. Загрижени сме и аз съм загрижена също така и за търговските отношения. Народът като цяло иска да остане Обединеното кралство в Европейския съюз. Същото въжи и за много хора в Обединеното кралство. Аз съм се срещала с тях, обикновени хора, предприемачи. Много от британските граждани искат Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. И ако Обединеното кралство излезе, ние ще имаме проблем с изплащането на пенсии на британските граждани. Давам отново думата на заместник председател на комисията, господин Тимерманс. Благодаря, госпожо председател. Без устойчивостта в кризни ситуации на британския народ нямаше да сме тук. Моята държава е много благодарна на свободата, донесена от британските войници. И има неразривни връзки между Великобритания и Европейския съюз, независимо дали тя ще остане част от Европейския съюз или не. Ние имаме обща съдба. Защо сме толкова разделени? Разделението по причина на Брексит е парализиращо за британското общество. Аз съм благодарен не само за свободата и за британските си учители, които ме научиха да обичам езика, литературата, изкуството на Обединеното кралство. И това никога няма да се промени. Но искам нещо да стане пределно ясно. Реагирам на казаното на господин Камал и господин Фараш нито в комисията, нито в която и да е от 27-те държави членки няма желание да бъде наказано Обединеното кралство за желанието си да напусне Европейския съюз. В досегашните преговори във всички столици и в Европейската комисия Желанието ни беше да ограничим щетите, да ограничим вредата, но да не се заблуждаваме. Щети ще има. Ще има както върху Великобритания, така и върху Европейския съюз. И нашето желание, стремежът ни е да ограничим тези вреди. Какво ще стане сега в следващите седмици, месеци и години? Обединеното кралство, гражданите трябва да решат, предимно в Уестмитърския парламент, по кой път ще поемат. И независимо от това какво мислим ние, аз никога не съм крил, че бих искал Обединеното кралство да остане в Европейския съюз, но това е решение, което трябва да направи народът на Обединеното кралство. Господин Камал каза, спомена вътрешния пазар, но не можете да очаквате несериозно, че ще напуснете Европейския съюз и ще вземете всички положителни страни, всички привилегии. Европейския съюз пази всички достижения на Обединена Европа, целостта на вътрешния пазар, четирите свободи. Това не подлежи на преговори. Това, което също ме очудва е, че господин Фараш продължава да се стреми към независимост и продължава да подценява значението на споразумението от разпети петък за сигурността и мира. Ясно е, че колективната ни отговорност като европейци е да осигурим запазването на мира на Ирландския остров. Според нашия анализ – Предпоставка за мира е отсъствието на охраняема граница между Северна Ирландия и Република Ирландия. И това тази гаранция, този защитен механизъм също не подлежи на договаряне. Радвам се, че в нито една от 27-те столици няма желание да се пожертва Ирландия. Но е, е изумително, че в Уестминстерския парламент не виждат значението на споразумението от разпети и петък за запазването на мира. Дори няма да започвам да говоря за загубените работни места, за пропуснатите възможности за инвестиции уважаваме целият процес, който доведе до решението да се напусне а, Европейския съюз а, и всички гласове, които казват а, нямам, не ни интересува, че ще загубите работата си, че ще забие, разбием здравната система, че ще се загубят инвестиции. Искаме да напуснем на всяка цена. Ето това би била една честна кампания за Брексит. Ние от наша страна ще продължим честно да се стараем да ограничим щетите, независимо от картите, които трябва да разиграем. Господин Камал цитира групата Eagles и Хотел Калифорния и аз ще ги цитирам не винаги можете да получите това, което искате. Благодаря. Можем да попеем малко в, парламента. Това ще ни разведри. Господа, госпожа Чиото има думата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа. Очевидно трябва да сме изпълнени с надежда за това парламентарния процес да доведе до един организиран Брекзит и трябва да подкрепим в максимална степен този процес. Обаче, ако този процес, този сценарий не се реализира, трябва да разберем, че споразумението, преврит по което започнаха на 28 ноември, е само първата стъпка – трябва внимателно да